които работиха по време на тристранната среща и аз ви призовавам да гласувате за текста. Е, председателката, благодаря ви. Дебатът приключи. Докладът ще бъде гласуван днес по-късно по време на гласуването. Следващата точка в дневния ред е съобщение на комисията относно наблюдението по интернет от страна на Съединените щати върху европейски граждани. И имаме списък лица, които са се записали за изказване, но няма да има процедура с, синя карта, нито пък ще има спонтанни изказвания. Давам думата на комисария Борг. Благодаря ви, госпожо председател. Ще прочета изявлението на комисията и днес замествам госпожа Редин, която не е в състояние да присъства. Европейската комисия, Европейската комисия е загрижена за скорошните съобщения в медиите за това, че органите, компетентните органи в САЩ обработват и събират в голям мащаб данни за граждан Европейския съюз, които използват услугите на големи доставчици на интернет услуги в САЩ. Програмата, която се нарича Призъм, за този надзор и начинът по който се разрешава изпълнението на тази програма са изпълнени с риск за нарушаване на неприкосновеността на личния живот на европейските граждани. Съобщенията в медиите засилват загрижеността на европейските граждани за използването на личните им данни онлайн и при извършване на компютърни услуги в облак. През 2012 година 70% от европейските граждани изразиха загриженост, че личните им данни, притежавани от търговски дружества, могат да се използват за цели различни от тези, за които са били събрани. Случат с програмата Призм така както светен в медията, също така подчертава различията между подходите на САЩ и Европейския съюз, когато става дума за защита на данни. В САЩ правната система предвижда, че само гражданите на САЩ и постоянно пребиваващите в САЩ са защитени от законодателството за защита на личните данни. В Европейския съюз всички са защитени от гледна точка на техните лични данни и неприкосновеността на личния живот, независимо от това дали са граждани на Европейския съюз или не. Правният проблем който съществува, съществува отдавна и в миналото комисията също се занимавала с него. Ще ви дам само един пример. Комисията вече постави въпроса за достъпа на правоприлагащите органи до личните данни на европейските граждани в контекста на текущите в момента преговори с САЩ за общо споразумение за защита на личните данни в сферата на сътрудничеството между полицейските и съдебните органи. Както вие добре знаете, заместник-председателят на комисията госпожа Роди, Рединг получи мандата да води такива преговори с САЩ и тя е подпомогната в тази задача от конкретни членове на парламентарната комисия по граждански свободи, с които тя се консултира периодично изискваме САЩ да поемат ясен ангажимент да спазват основното право на европейските граждани за защита на личните им данни и достъп до средства за съдебна защита по същия начин, какъвто е гарантиран на гражданите, постоянно пребиваващите в САЩ. Що се отнася до програмата Призм, то комисията ще постави този въпрос компетентните органи в САЩ при най- ранна възможност ще поиска разяснения за това дали достъпът до личните данни в рамките на програмата Призм се ограничава до отделни случаи и се основава върху конкретни подозрения или става дума за пренасяне на данни в огромни количества, като тези данни не се диференцират диференцират. Госпожа Рединг ще постави този въпрос в петък в Дъблин, когато ще има среща на ниво министри на Европейския съюз, Европейски държави членки и САЩ. Ще се стремим законодателството да може да не допуска да продолява подобни ситуации, що се отнася най-вече до защита на лични данни по сега действащото европейско законодателство и директивата за защита на личните данни, когато става дума за правата на гражданите държавите членки, националните съдебни органи следва да определят дали законосообразно тези данни могат да бъдат предадени в съответствие с изискването на закона на националните европейски и международни органи. Комисията е убедена, че тази загриженост на гражданите трябва да получи своя отговор. И необходимо е да се въведат разпоредби, които като цяло защитават правата на гражданите, на европейските граждани. Високото ниво на защита на личните данни в Европейския съюз изисква постоянна актуализация на правата на гражданите, информира на гражданите в случаите, когато техните права са нарушени. И да се иска позволение на гражданите за използване на техните лични данни. По-специално реформата в Европейския съюз на законодателството за защита на личните данни трябва да гарантира това Европейския съюз да може да решава такива проблеми, каквито са създадени от програмата Призъм и да предвижда изрични разпоредби за териториалния обхват. Нито е но търговско дружество, предлагащо стоки и услуги на европейските потребители, не трябва да избягва при не трябва да избягва пълното прилагане на европейското законодателство. Трябва да има ясни задължения за онези, които обработват данните и онези, които се занимават с прехвърлянето на данни. Точка от преамбюла номер 19 от предлагания регламент за обща защита позволява да се решат много от сега съществуващите проблеми, включително и достъпа на правоприлагащият орган на трети страни достъпа има до лични данни на европейски граждани. Това трябва да бъде направено чрез използване на такива канали, като споразумения за правна взаимопомощ между САЩ и Европейския съюз. Европейският парламент внесе своите изменения с цел по-голяма яснота на разпоредбите в регламента, уточняване на условията, при които съдебно решение, взето в трета страна, е, може да бъде изпълнимо в съответствие с европейското законодателство. Комисията ще се запознае с тези предложения. Почитаеми депутати, госпожо председател, комисията е убедена, че бързото приемане на това предложение ще реши проблема с всички празноти в законодателството, свързани с събиране и обработка на лични данни на европейските граждани от страна на търговски дружества и предав на тези данни на чужди правителства. Комисията моли Европейския парламент да подкрепи принципите на реформата на европейското законодателство и да работи в посока на бързо приемане на законодателния пакет. Председателя, благодаря ви, комисар Борг. И сега първо давам думата на колегата Вебер от името на ЕНП за 4 минути. Госпожо председател, господин комисар, моите данни ми принадлежат и то само на мене. Това е основният принцип на защитата на личните данни в Европейския съюз. А, държавата спазва този принцип. Аз трябва да имам правото да реша какво ще се случва с тези данни. Държавата също трябва да спазва тези граници. Така че тези доклади, тези, тази информация от САЩ буди загриженост. Хубаво е, че говорим по този въпрос. Хубаво е, че започва и дебат по този въпрос в Штатите. Не може да се приеме, и това искам да подчертая, това е позицията на НП, не е приемливо САЩ да има и да прилага различни стандарти за опазване на личните данни към собствените си граждани и към чужди граждани. Това не може да приемем. Това трябва да кажем на нашите американски приятели. Трябва да дефинираме ясно целите си. Имаме нужда от прозрачност. Трябва да знаем какво се случва с данните заместник председателят на комисията Рейтинг има нашата подкрепа в Дъблин. Тя трябва да информира другата страна за нашите практики, за правните основания, за нашите мерки. На второ място трябва ни прозрачност от страна на фирмите. Когато Google печели много в Европейския съюз, то тогава гражданите, потребителите на Google трябва да знаят дали има автоматичен достъп до техните данни. На трето място, ролята на Великобритания. Има информация, че тайните служби на е, Великобритания имат достъп до е, тази данни в САЩ. Е, британското правителство трябва да каже какво се случва. Трябват ни общи стандарти за ползването на интернет. Комисията работи в момента за общо споразумение по отношение на съдебното и полицейско сътрудничество. Може би трябва да помислим и за по-широко споразумение, което да обхваща глобални стандарти за опазване на личните данни. Може би трябва да мислим в тази посока. На пето място. Трябва ни европейски облак за изчисление, когато данни на наши граждани се запаметяват в облак и се обработват в облак. Хубаво е това да се случва в Европа. И на шесто място трябва ни модерно законодателство за опазването на личните данни. Тогава може да кажем на нашите американски приятели, че разполагаме с такова законодателство за опазване на личните данни. Трябва да видим как се обработват личните данни в САЩ. Трябва да сме достатъчно смели да подкрепим предложението на Комисията за високи стандарти в тази област. Аз смятам, че трябва на 9 юли да одобрим това предложение и трябва да кажем ясно на съвета да не бъде дребнав, а да реагира на предизвикателствата на днешния ден. И на последно място, уважаеми колеги, за ЕНП е важно да подчертаем факта, че САЩ са нашите партньори. Ние сами не може да се справим с международния тероризъм и с организираната престъпност, но и европейските власти печелят от сътрудничеството си с американските разузнавателни служби. Атентати, терористични актове в Германия, в Мадрид бяха предотвратени именно благодарение на това сътрудничество. За, в този смисъл хубаво е да помислим за по-високи стандарти. Ясно е, че ние сами не може да се справим трябва да действаме заедно. Благодаря, госпожо председател. Thank you very much, colleague uh, Weber. And now, colleague uh, Moraes, on behalf... Господин Мораес, за 4 минути. Госпожо председател, господин комисар, за групата на социалистите събитията от през последните няколко дни информацията на вестник Guardian – за следенето по интернет, осъществявано от Службата за национална сигурност, в сътрудничество с Google, Microsoft, Apple, които са уважавани гиганти, шокираха нашата група. Ние сме убедени, че сигурността е много важна, но за нашите граждани това е нарушение на доверието. За нас срещата на 13 и 14 юни на министерско ниво е изключително важна. Там Европейския парламент и всички групи трябва да поискат сметка за това, което беше направено от САЩ, като прехвърлят информация за нашите граждани, което може да се окаже абсолютно ненужно в борбата срещу тероризма и за борбата за сигурността на гражданите. Ненужна информация, която нарушава доверието по начина по който се използва и обработва информацията баланса между сигурността и необходимостта от е, защитата на данните е много важен. Е, информацията в медиите показва, че необходимостта от, е, разподе, от споделяне на информация е довела до достъп до сървърите. в крайна сметка има достъп до масова обработка на данните. Това може би е станало в рамките на програма с сътрудничество, съдействието на компании. Притесняваме се от липсата на трансатлантическа законодателна рамка за обмяна на денни. Споразумението между САЩ и Европейския съюз е предмет на преговори по тези причини ние искаме да се направи така, че комисарият да поиска сметка от е, Съединените щати и да се направи така, че когато американските служби обработват е, данни на европейски граждани да спазват нашите стандарти. Освен това, е, държим и на споразумение за обмен на, на данни. Ние смятаме, че пределно ясно, че рамката на Европейския съюз за достъп до данни е много важна и не е нещо, което бива да се отлага. Освен това, необходи... когато договаряме споразумението с Съединените щати за свободна търговия трябва да се обърне внимание и на въпросите свързани с защитата на личните данни. Много е важно в светлината на сегашният проблем гражданите на Европейския съюз да знаят как стоят нещата. В моята страна има усещането, че е нарушено доверието. Нека да поискаме Съединените щати да обяснят и да се гарантират стандартите, които имат отношение към защита на личните данни на Европейския съюз. Колеги, искам да ви напомня, че в съответствие с решението на политическите групи няма а, да има процедура с а, синя карта. Сега колегата Инфелд има думата от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин комисар, 500 милион европейски граждани бяха шокирани миналата седмица, когато научиха, че една чужда държава може да се намеси в техния живот и притежава, може да притежава техните лични данни. Това е сериозен проблем. Президентът на САЩ отговори на въпроси в Конгреса и на въпроси в медиите, свързани с този проблем. А какво виждаме в Европейския съюз? С цялото ми уважение към комисията виждаме, че пред нас се изказва комисарът, който отговаря за обществено здраве. Вместо господин Бароза да вземе хеликоптер и да дойде в Страсбург да отговори на нашите въпроси. Ние искаме да попитаме къде е линейния комисар. Защо политическите лидери на Европа не са тук? Но нека да погледнем, колеги, към нас. Погледнете. Пленарната зала е празна. Този парламент преди повече от 10 години при подобна ситуация реши да започне парламентарно разследване. А днес имаме сред нас само шепа депутати, които са готови да отговорят на загрижеността на 500-те милиона европейци. Ние предаваме европейските граждани във времена, когато доверят към Европейския съюз е рекордно ниско. Трябва да се срамуваме. И сега по конкретната тема. Първо. Едва ли ще сме изненадани от това, че САЩ шпион... ни шпионират. Ние непрекъснато задавахме въпроси към САЩ задавахме въпроси към комисията. Но да задаваш въпроси към комисията, все едно да говориш на стената. Аз имам дълъг списък отговори на комисията към моите въпроси, но тези отговори, в случай когато те са дадени, са само празни думи. Госпожа Меркел ще поиска щатите да дадат обяснение, когато става дума за Германия. Но това го правят и ръководителите на други държави. Но държавите членки използват двойни стандарти, когато става дума за защита на европейските граждани. И за това гражданите нямат доверие на правителство, защото правителствата нямат изобщо доверие към гражданите. Как можем да кажем на държавите членки, че на, как можем да кажем на трети държави, като Египет и Иран, че те не трябва да шпионират собствените си граждани, когато ние позволяваме това да се прави спрямо нашите граждани. Така се подрива доверието към нас. За специалните взаимоотношения с САЩ. Доста колеги тук говорят за специалните ни отношения с нашия най-добър приятел и най-голям съюзник САЩ. И слушах изявлението на президента Обама, когато той се обърна към американските граждани по медиа. Той каза, не, не, не се притеснявате, ние не шпионираме американските граждани, ние шпионираме чужденците. Да, това сме ние, чужденците, европейските граждани. Това ли са специалните взаимоотношения? И през последните 12 години Европа се скъса да огажда на САЩ при борбата срещу тероризма и ние искаме да бъдем съюзници на САЩ. Но когато нямаме съгласие с САЩ, очакваме комисията, при цялото ми уважение към вас, господин комисар, да поеме политическо лидерство. В Европа имаме нужда от политическо лидерство, за да се защитават правата на нашите граждани. това трябва да стане сега. Е, Благодаря ви, колега Инвелт. Сега колегата Албрехт от името на Зелените има време от една минута и половина. Благодаря, уважаеми колеги, господин комисар. Аз поделям опасенията, които бяха изказани от всички политически партии, политически групи тук. И трябва да кажа, не става дума само за опазване на личните данни. Това не е малък технически въпрос. Става дума за правоприлагане, за демокрация. Защото и двете неща не са в унисон с масовия надзор и следене на гражданите трябва да защитаваме нашата кауза и да кажем масов надзор, масово следене не е това, което искаме. Ние не го искаме. Е, това е предварителното условие за демокрацията, за доверието в пазара като цяло. За това е хубаво ние да реагираме като европейци и да създадем своите стандарти, защитавайки правата на нашите граждани най-напред и да решим колкото се може по-бързо да въведем високи стандарти чрез този регламент. Защото става тук дума за компании, които обработват лични данни на европейските граждани, след което дават възможност за достъп на трети страни до тези данни. Чрез европейски облак ние може да прилагаме нашите собствени високи стандарти и разпоредби за опазване на личните данни като докладчик за рамковото споразумение с САЩ за защита на личните данни, искам да кажа, че са ни необходими стандарти, по които да се споразумеем с щатите, но за тази цел ни трябва законодателни промени и някакво движение от другата страна, отвъд океана. Благодаря. Сега думата има господин Киркоп от името на консерваторите. Господ... Госпожо председател, господин комисар, днешният дебат е за доверието на граждането и искането на обяснение от правителствата, чиято цел е да ги защитава. Посочените фирми отричат, че са действали извън закона. Правителствата изразиха тревога, но признават, че е твърде рано да се правят окончателни заключения. Но ние вече посочваме с пръст. Някои от вас вече изразиха силни антиамерикански настроения, твърди настроения срещу комисията. Това е твърде познато в този парламент много често обвинява обвиняемия без доказателство. Ние все още водим преговори за сътрудничество с размяна, за обмен на данни с САЩ. Моята група подкрепя това. Защита на нашите граждани е свързана с взаимоотношенията ни с други страни. Аз обаче смятам, че някои депутати би трябвало да внимават със своят език, тъй като често ни раздалечават. Защитата на сигурността не е лесна работа. Често агенциите за службите за сигурност биват обвинявани за това, че не са действали достатъчно бързо. Обвиняват ги обаче и когато действат твърде бързо. Все по-често терористите и организираните престъпни групи използват информация и технология, насочена срещу невинните граждани. С други думи, не можем да не очакваме същата технология да се използва, когато даваме отпор. Тази информация, разбира се, трябва да се използва в съответствие с законовите изисквания. Трябва да е ясно, че не осигуряваме повече свобода, като ограничаваме други свободи и най-голямото ни достоинство е върховенството на закона. Ето защо ние, политиците, трябва да напомним не с по-малко видима власт, че гаранцията на сигурността на гражданите не трябва да е на цената на по-малко демокрация. Но може би е, си заслужава и да се, някои колеги да се запитат кой е истинския враг и във взаимоотношенията със своите съюзници, когато искаме отговори, да, да помним, че приятелите ни чуват, е, когато разговаряме, не когато викаме. Сега колегата Паска от името на групата е, Европа за свобода и демокрация. Господин комисар, отвратен съм от това, което се чу за тайните програми на службата за национална сигурност. Тази служба събира информация и, и други данни за нашите граждани. Това показва, че те нарушават личните данни на гражданите. Не бива да допускаме това шпиониране, това незаконно шпиониране на европейските граждани. Американските фирми, които са допуснали достъп до този тип данни на американското правителство са нарушили европейското законодателство и трябва да предприемем същите мерки и санкции, които се прилагат и спрямо всички, които нарушават законите. Параничното поведение на нашите американски партньори е нещо, което, за което не можем да не изразим съжаление. Сега колегата Вержия има думата. Минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Като ви слушах, господин комисар, аз се запитах, подигравате ли се с нас? Знам, че вие не познавате темата. Госпожа Рединг е, е запозната. Нищо ново в трансатлантическите отношения. Последните събития потвърждават, че когато става дума за защита на личните данни, Съединените щати не си спазват е, е, изискванията. Чухме, че е, личният е, живот на гражданите е защитен от Американската конституция. Броят на съмняващите се се увеличи. Знаем, че службата за сигурност има е, достъп до, серв... до серверите на не по-малко от 9 фирми казаха ни ще разгледаме внимателно всички оплаквания. Най-тревожното за нас европей, европейците е нещо, което излезе от устата на господин Буш. Той каза, че наблюдението на интернет не се прилага спрямо американски граждани. Законът на Съединените щати очевидно е нарушен, но всъщност най... това, което ни смущава най-много е признанието, че всички могат да бъдат шпионирани. Оказва се, че гражданите на Европейския съюз нямат същите права като американските граждани. събират се безразборно данни органите за контрол на Европол не ни казват нищо. Искаме да ви кажем, стига толкова. Не можем всеки път, когато се водят преговори за свободна търговия, да допускаме такива неща. Помним SWIFT, отхвърлихме акта, тъй като искаме гражданите на Европейския съюз да имат право на защита на личните данни. Стига, стига толкова лицемерие. Необходимо е Съединените щати, необходимо е да поискаме от Евро... Съединените щати да защитят правата на европейските. Και τέλος θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ιρεν Χάουζερ από τους μη εγγεγραμμένους για ένα λεπτό. Благодаря ви. Следващи оратор има една минута. Благодаря. Какво каква е ситуацията? Ситуацията е в крайна сметка, че една американска агенция шпионира 24 часа дневно. Това е което се случва на практика. Милиони хора биват следени. А парламентът отговаря за това правата, основните права да са защитени. А ние какво правим? Ние одобряваме споразумението SWIFT, и други подобни споразумения. Не може повече така. Трябва да поемем нашата отговорност и трябва да упражним натиск тази програма да се прекрати. Трябва да видим какви са правните последствия от тази програма. Дали има някаква печалба за Европол и може би трябва да поканим американски представители на изслушване. Те трябва да ни дадат отчет за това какво са правили. Това означава свободна демокрация. Благодаря. А сега думата има комисар Борг. Much, Много ви благодаря, госпожо председател. И трябва да кажа, че комисията споделя загрижеността на Европейския парламент във връзка с този скандал и ще предам на всички колеги от комисията това, което беше казано днес. Искам да кажа, че комисар Рединг на 19 юни ще срещне с Комисията по граждански свободи на парламента, така че ще може да обсъдите в рамките на тази комисия всички събития и промени, които ще случат до тогава. Също така, комисар Рединг ще ви запознае с това какво се е случило на среща в Дъблин, която ще се проведе в петък. И там, както вече казах, тя ще поиска разяснения от САЩ. Този дебат, госпожо председател, беше много добър. И разбира се, и видяхме, че се очертават две основни тенденции в мисленето, които не си противоречат. Едната е, че трябва да се изяснят нещата с САЩ и трябва ясно да се заяви, че винаги когато става дома за европейски граждани, трябва да се прилагат правните норми на европейското законодателство и трябва да им се заяви на САЩ, че не сме доволни от нивото на защита, на личните данни и информацията, както каза господин Морес за публикацията в Guardian, необходимо е да се гарантира това, че информацията трябва да бъде достъпна за гражданите, които са предмет на тази информация. Правителството на САЩ си приписа правомощия, каквито не би трябвало да има и няма. Няма надзор от страна на обществеността. Така че ние сме в пълното си право да зададем въпроси на следващата ни среща с САЩ. Дали наистина се извършва подобна дейност прямо гражданите на Европейския съюз. Същевременно разбирам това, което каза господин Кирхоп. Нека да не забравяме кой е нашия враг, кой е нашия противник. И аз 10 години съм бил министър на вътрешните работи. Не бихме могли да се борим срещу организираната престъпност и тероризма без да събираме разузнавателни данни. Обаче проблемът на всяка на всеки един правоприлагащ орган е, че Организираната престъпност и терористите не се подчиняват на никакви правила, докато правоприлагането трябва да се подчинява във всяка демократична страна на принципите на правовата държава и трябва да действа само в рамките на закона, когато се бори с тероризма и организираната престъпност. По тази причина разбирам това, което казаха депутати като господин Рубик и други, когато те казаха, че имаме специални отношения с САЩ, ние сме провеждали и то успешно важни разследвания срещу тероризма чрез събиране на специална информация в рамките на нашето партньорство. Обаче никой не трябва да използва тези специални отношения, за да избягва спазването на закона, включително и международноправните норми. За това е необходимо да запазим това партньорство. Но точно защото това е партньорство, то предполага не само права, но и едни по-задълбочени задължения. Защото в едни специални взаимоотношения и задължения трябва да бъдат специални и нищо не трябва да се взима за даденост. И никой не трябва да се взима за даденост. За това Високо оценявам казаното от госпожа Интвелт, като същевременно отчитам и казаното от господин Кирхов за това, кой е нашия истински противник. Също така бих искал да ви припомня, че в контекста на предложението за реформа на законодателство законодателство на Европейския съюз за защита на личните данни и наистина трябва да се приеме колко се може по-бързо това законодателство, в своето предложение комисията ясно посочи, че извън териториалното прилагане на законите от трети страни може да нарушава международното правно и може да създаде правни проблеми. За целта за да се преодолеят тези проблеми, трябва да се използват създадените от закона канали за комуникация, обмен на информация.